бързо да се компенсират пострадалите от е, кризата производители. Благодаря. Председателят. Благодаря, господин комисар. Преминаваме сега към е, следващата е, тема. Препоръка за второ четене относно позицията на съвета и по таксите налагани върху тежкотоварни автомобили. Докладчикът е господин Ел Кадрауи. Четири минути имате, господин докладчик. Господин Ел Кадрауи. Господин. господин председател, е, господин комисар, драги колеги, тази позиция, договорена между различните институции, наистина това ще бъде изключително важен текст, който ще се прилага бъдещите десетилетия. Разбира се, това ще зависи от политическата воля на държавите членки, е, които ще имат е, свободата да прибегнат или не до тази възможност. Ние прилагаме принципа, който отстояваме от дълги години, а именно замърсителят плаща. Е, избор на външни разходи през 2006 година беше ревизиран тази позиция. През 2008 година имаше предложение на комисията, но от три години обсъждаме тази тема. И тези, които са запознати с нея отблизо, знаят колко трудности е, имаше по пътя. Става дума за компромисно решение между институциите, е, както и вътре в самите институции. Е, подкрепено от е, доста ограничено мнозинство в парламента. В парламента има и съпротива, някои смятат, че не се отива достатъчно далеч, други пък смятат, че се отива напротив, твърде далеч. Е, екипа на докладчици в Сянка в крайна сметка постигнаха този баланс, това балансирано предложение. Призовавам ви да подкрепите това предложение, защото това е крачка в правилната посока. За първи път държавите членки, освен на такси, по използване на инфраструктурите ще могат да се борят срещу звуковото и замърсяване, замърсяването на въздуха и държавите членки ще могат да въведат по различни варианти, свързани с събираните такси в зависимост от периода на деня. Също така ще имат възможност да подобряват мобилността. Има също така и силен ангажимент от страна на държавите членки за реинвестиране на средствата за така че да се осигури е, устойчива е, мобилност е, в рамките на трансевропейската транспортна мрежа. Сигурена е също така прозрачност във връзка с тези такси. Държавите членки трябва да покажат, че гарантират тази прозрачност, така че да се постигне една по-ефективна транспортна система. Всички превозни средства над 3 тона и половина са обхванати тук за цялата пътна мрежа. Подчертахме необходимостта от оперативна съвместимост и допълняемост на тази система. Трябва да има едно решение за целия Европейски съюз. И на последно място искам да подчертая дискусията по таблиците на съответствието е, дали сме определени изявления на някои е, институции. Смятаме, че тези изявления са удовлетворителни и е, по този начин ще можем да стигнем до едно по-добро решение. Евровинетката не е панацея, драги колеги. Тя няма да реши всички проблеми, свързани с мобилността, но това е една важна част от решение, което води до устойчива транспортна система. Економическите стимули, финансовите стимули трябва да изиграят своята роля. И аз отново ви призовавам за вашата подкрепа, господи, господа колеги. Председателят, благодаря, господин Алкадрой, Сега, госпожа Гьор от съвета. Благодаря, господин председател, е, почитаеми членове. В началото на унгарското председателство ние обещахме, че ще работим за по-силен Европейски съюз, по-силен Европейски съюз, в фокуса на който се намира човешкото същество и за мен е удоволствие, че е, ние е, сме в процес на приемане на директива, благодарение на която качеството на живота на европейските граждани ще се подобри. Е, ето защо аз приветствам споразумението между Европейския, с Европейския парламент по директивата за евровинетка е, предложението за е, такси върху тежкотоварни автомобили, които използват определена структура, трябва всъщност да отрази по-точно сегашните себестойност на използването на тежкотоварни автомобили, е, шумовите замърсявания, които предизвиква замърсяванията на въздуха, също така и задръстванията и промените в климата. Ясно е, че автомобилният транспорт е ключов отрасъл със съвременното общество и е ясно, че всички проблеми, свързани е, с е, движението по пътищата, като например шумови замърсявания, замърсявания на въздуха и задръстванията, стават все по-сериозни и е, за това трябва да има адекватни мерки в политиката, е, като например насърчаване на автомобили, които пазват околната среда. Е, също така и устройствата за планиране на маршрута ще станат все по-важни. Трябва да има мерки за, за международния транспорт, които трябва да бъдат по-ефективни, които да се предотврати отрицателния ефект върху околната среда. Съответните цени трябва да отговарят отговарят на директивата и е, съответно е, ще има по-адекватна употреба на ограничените ни ресурси. Е, тези мерки са много важни предвид бялата книга, която сега представи комисията във връзка с пътна карта за единно транспортно пространство в Европейския съюз към конкурентоспособни и транспортна система, която ефективно да използва ресурсите. Това е първа стъпка към постигане на обективно интернационализиране на външните разходи на всички видове транспорт. Съвета смята, че това от тези предложения ще бъде едно от най-важните мерки в областта на транспорта и ние знаем, че парламента споделя това е, виждане. Е, ние работихме усърдно, за да постигнем компромис. Унгарското председателство би искало да изрази специална благодарност към докладчика господин Ел Кадрауи е, за ангажимента, който пое и желанието му да сътрудничи конструктивно с съвета. И последната точка при преговорите беше въпроса за таблицата за съответствия и председателството приветства намереното решение и би искало да, да прочете следващото изказване от унгарското председателство, което получи подкрепата на следващите председателства, именно полското, датското и кипърското. Цитирам. Ето защо посоченото споразумение с е, ние заявяваме, че споразумението постигнато между съвета и Европейския парламент в триалога на 23 май 2011 година във връзка с директивата на Европейския парламент и на съвета, с който се променя директива 1999-62 на Европейския съюз е, за е, таксите върху тежкотоварни автомобили при използване на определени инфраструктури Евровинет не предпоставя изхода от интерституционалните преговори по таблиците за съответствие. Господин председател, почитаеми членове, мисля, че това е много важен въпрос, по който, който ще се отрази е, съвсем ясно върху качеството на живота на европейските граждани. Ето защо ние приветстваме споразумението, постигнато между нашите две институции и очакваме положително гласуване утре тук по този въпрос, който е едно от най-важните постижения по време на унгарското председателство. Е, ние се надяваме, е, че мнозинството от членовете ще подкрепят тази директива. Отново изразявам благодарността си към вас за сътрудничеството. Е, благодаря на докладчика, на докладчика в Сянка, на нашите юрисконсулти. Искам е, да е, спомена отново за таблиците за съответствие, по което се постигна споразумение. Председателя, благодаря госпожо Георги, а сега давам думата на господин Калас, комисар. Сеньор президенте, Господин председател, след е, три години на преговори, сега сме на път да приемем измененията към директивата за налагане на такси на тежкотварни автомобили, така наречената директива за евровинетка. Това е част от стратегия да отрасъла да поеме външните разходи за транспорт, да ги интернализира и то за всички видове транспорт. Благодаря на Белгийското председателство, че предвижи този въпрос в съвета. Унгарското председателство много умело го прокара в съвета с малко мнозинство. И особено искам да благодаря на докладчика господин Хадрауи, защото с докладчиците в Сянга и членовете на Комисията по транспорт те успяха да нанесат значителни изменения поправки и подобрения на текста на второ четене. Надявам се, че ще приемете директивата по две причини. Първо, за да се постигнат нашите цели за устойчив транспорт и да се приложи принципа за, за замърсителят плаща. Директивата ще даде възможност страните членки да налажат, налагат такси не само за разходи за инфраструктурата, както е сега случая, но също такси за шум и замърсяване на въздуха. Също и за използване на автомобили по време на пиковите часове. Също така, въпрос, новите доходи ще дадат възможност да се отделят средства за транспортна инфраструктура. По отношение на таблиците за съответствие, отбелязвам вашата декларация. Напълно съм съгласен с вас по този въпрос и имаме официално изявление, в смисъл, че комисията поддържа своя ангажимент за това, че страните членки трябва да имат таблици за съответствие, за прилагане на съответното законодателство и транспонирането му в страните членки в интерес на гражданите и на по-добро законодателство а също така и за да може да има възможност да се установи съответствието на националното законодателство с европейско. Комисията съжалява, че няма подкрепа за разпоредбата, която бе предложена в директивата 1992-62 за налагането на такса за използване на задължителни таблици за съответствие. В дух на компромис комисията се съгласи и за да може да има приемане на директивата, комисията се съгласи да се заменят тези задължителни таблици за съответствие с текст в преамбюла на директивата, който насърчава страните членки да следват тази практика така че след 12 е, е, месеца ние ще прегледаме как стоят нещата, ще изготвиме доклад е, за това доколко страните членки сами са изготвили в интерес на Европейския съюз своите таблици за съответствие между директивата и съответните и мерки за транспониране. Позицията, която заема комисията обаче по това досие, не би следвало да се приема за прецедент и ние ще продължим със своите усилия да намерим заедно с парламента и съвета едно адекватно решение на този хоризонтален проблем. Благодаря, господин председател, господин комисар. Сега от политическите глупи госпожа Въртман Кол за НП. Благодаря, господин председател. Директивата за евровинетката е важна, защото определя правилата на играта за такси на километър, определя също така равноправни условия за транспорта в Европейския съюз. Няма да скрия от вас обаче, че нашата група се сблъска с сериозни затруднения в първия вариант на този текст. Но за щастие докладчика направи доста стъпки в наша посока и ако трябва да благодарим също така на съвета на унгарското председателство, което се умя да намери е, решение и да събере значително мнозинство в съвета, както и да получи одобрението на парламента. Е, мнозинството от е, моята група ще подкрепи предложението. Това са първите стъпки по посока за осъществяване на принципа, за прилагане на практика на принципа за мърсителя плаща. Но важното е да има и стимули които да гарантират устойчивото развитие. Допълнителни такси в пикови часове, което се компенсира от намаление на намалени такси, занижени такси в другите часове. Дерогациите за Евро 5 и 6 също са положителна крачка напред. Парламента се ангажира така, че да се постигне оперативната допълняемост при тарифите. Важното е на разпределението на приходите. Можехме да направим тук, да постигнем повече, но не става дума само за процента, който се предоставя тази цел, а и отчетността, задължението за представяне на доклади. Благодаря, госпожо Вортман Кол. Сега социалисти и демократи, господин Ертук, с две минути. Господин председател, скъпи колеги, след маратон от преговори, господин Геори и представителите на парламента и комисията приех пакет от подобрени мерки за транспорта в Европейския съюз. Искам да изкажа специални поздравления към докладчика. Ние приехме принципа за екстернализиране на разходите. Този принцип се прилага към отрасъл на транспорта като цяло с цел насърчаване на най-положителното е, мисля, че е, това е изтъпка към по-голяма прозрачност. Някои държави членки дори след е, края на триалога се опитаха да поставят отново под съмнение прочутите таблици за съответствия. По този начин се опитаха да поставят пръти в колелата, да блокират постигането на споразумение. Можем само да съжаляваме за това. Независимо от това обаче искам да помоля моите колеги да гласуват за постигнатото споразумение и по този начин да отдадат дължимото на тези дълги и сложни преговори. Благодаря, казва председателя. Благодаря на господин Ертук. А, а, сега давам думата на господин Стек. Благодаря, господин председател. Ние не сме тук на конкурс за манекенки, но благо... сме постигнали много. Благодаря на докладчика за неговия усилен труд. Много важен е принципът, че ние искаме страните членки да отделят насочено средства за техните транспортни системи. Не успяхме да постигнем много висока цифра е, като процент, но все пак е, имаме възможност да изискваме от страните членки да е, отворят системите си, да инвестират средства за намаляване на външните разходи по възможност до нула а и да постигнат и по-чист транспорт. За това трябва да отиват тези целенасочени средства. Също е много важна тази такса за пиковите часове. Как обаче ще се случи това? Трябва да има система за справедливо налагане на подобна такса в целия Европейския съюз. Не е съвсем ясно как ще стане това. Страните членки трябва да направят доклади, за да представят какви са доходите от тези такси и как използват средствата. Но ние трябва да търсим и дейност за постигане на ефективност на системата. Много важен е принципа Трасала да поеме средствата за външните разходи, т.е. да ги интернализира. Ние започваме именно този процес по интернализация, обаче тези на разходите, но тези разходи трябва да могат да бъдат изчислени и трябва да се търси ефективност на отрасъл. В Бялата книга комисията обозначава ред важни е, първоначални стъпки и ако тези стъпки не се предприемат сега, ще блокираме други инициативи по Бялата книга. Затова се изненадвам, че съвета в някои случаи, аз лично не обвинявам унгарското председателство, но съвета по някои отношения блокира този процес, а той е един дълъг процес. Благодаря. Сега от името на консерваторите и реформаторите, господин Жиле. Gribētu arī pateikties vispirms э, padomē un komisijai Бих искал да благодаря на съвета и на комисията за направените усилия за постигане на компромис и най-вече на колегата Ел Кадруи за умението, с което проведе преговорите, е, групата на консерваторите и реформаторите ще подкрепи компромиса, защото някои от решенията наистина са много добри. Искаме да напомни, че компромиса беше много крехък, е, като например обхвата на директивата, а освен това и маркирането на доходите. Това са чувствителни въпроси за много държави членки и е, ние смятаме, че ако преговорите продължат, е, или ще се стигне до на улица, или до по-лошо решение. Ето защо е, трябва да продължаваме да прилагаме принципа на замърсителя плаща заради щетите на околната среда. Трябва ли те да бъдат компенсирани? Както каза колегата, това е първи законодателен акт в Европейския съюз, който съдържа подобен принцип. Този принцип трябва да бъде въведен от всички държави членки. За съжаление, много държави членки не са въвели дори евровинет едно е, в е, разходите за инфраструктурата и е твърде вероятно това да се повтори. Това е, променя цялостната ситуация и фактически променя изцяло клаузата за автомобилния транспорт. От друга страна, използването на струк... на парите на дънакоплаците, ако не се развива инфраструктурата и не се компенсират външните разходи. Затова трябва да видим какво е желанието на държавите членки. Сега давам думата на госпожа Линтенбергер за две минути от групата на зелените. Благодаря ви, господин председател. Драги колеги, евровинетката е резултат на и резултата от, примерите, от преговорите наистина е пример за а, стремежа на съвета да блокира решенията на парламента в сферата на политиката на транспорта. Тази сфера би е трябвало да постигне подобрения, трябва да се да направим всичко възможно да деблокираме ситуацията. Но всяко замърсяване има своята цена и тези е, разходи в крайна сметка се поемат не от е, замърсителя, а от е, дънакоплатеца. В крайна сметка се постигна някакъв компромис между държавите от Централна Европа и другите но текста беше слаб и сега е още по-слаб. Цената на външните разходи се поема на доброволен принцип. Не, се, не са обхванати е, всички е, вредни въздействия, само някои от тях. И това, което е, остава в крайна сметка е горе-долу крем вирши бира цената на една бира и на един кренвирш. В планинските райони във всички случаи няма да бъдат най-тежко товарните е, превозни средства. Исталия се спъва в бюрократични детайли, и във всички случаи транспортната политика не е политика, на която се гледа сериозно. Зелените защитават принципа за изчисляване на външните разходи и бихме искали една по-разумна политика в държавите членки в сферата на транспорта. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Сега минута и половина за Обединената левица на господин Ковличек. Драги колеги, нека да благодаря на докладчика е, за успешния резултат от тези е, действия. Евро е, винетката трябва да установи равнопоставеност между ЖП транспорта и пътния транспорт. ahora señor presidente eh, debo hablar? Евровинет е една от která má umožnit... И така, евровинетката, е, директивата за евровинетката трябва да установи равнопоставеност между ЖП транспортна и пътния, защото ЖП транспорт е в по-неизгодна позиция, а при пътния транспорт до този момент има символични такси. От техническа гледна точка можем да установим, че при тежкотоварните автомобили най-адаптирани са магистралните участъци. И в тази логика местните пътни мрежи трябва да поемат най-големия товар, а директивата не следва такава логика. За някои външни разходи трябва да се приложи принципа замърсителя плаща. Парламента трябва да ограничи изключенията и външните разходи за пътния транспорт и вредните въздействия на шумовото замърсяване и замърсяването на въздуха трябва да бъдат решени. И по отношение на първа таблица, това е само слабо отражение на това, което желаят хората. Нашата група подкрепя позицията на докладчика. Благодаря ви. Благодаря, господин Колечек. Има вдигната синя карта от господин Лектфрид. Готов ли сте да я приемете? Сеньор Количек. Сеньор Господин Колечек. Към вас има отправена процедура по синя карта. Готов ли сте да отговорите? Моля. Господин Колечек, може би не разбрах какво точно искате да кажете. Ако можете да ми поясните. Компромиса ясно е много слаб. И ще има пак предимства за тежкотварните автомобили. Но вие казвате, че с тази директива в някои случаи ще се постигне равнопоставеност между ЖП транспорта и пътния транспорт. Не разбирам дали това казахте. Може ли да поясните, господин Колечек? К тому, аби се вировнали podmínky, protože jestliže na železnici platím za infrastrukturu, да, аз исках да кажа именно, че е необходимо да се постигне равнопоставеност на условията. Auf der Eisenbahn mit den Bedingungen auf der Straße. Weil bis jetzt zählt man für die трябва да има равни условия за железопътния и пътния транспорт, а до този момент се плащаше за ЖП инфраструктура, а много малко за пътната инфраструктура. Така че това е една малка стъпка в посока на уеднаквяване на условията. Председателят. Благодаря. Сега Европа на свободата. Господин Ембас. Пирминка колегос. Благодаря, е, господин председател, драги колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчика за огромната свършена работа всички Знаем, че транспортния сектор е, играе огромна роля е, за мобилността, за економическото и социалното развитие в Европейския съюз. Ако е, има проблеми, свързани с устойчивия ръст е, и е, въобще развитието на този сектор, те трябва да бъдат е, преодолени, трябва да бъдат взети предвид проблемите с промените в климата, здравеопазването, обществените интереси, но всичко това изисква и рационално използване на транспорта. Съгласен съм, че трябва да се водим от принципа замърсителят плаща и с тази цел трябва да вземем мерки за намаляване замърсяването на околната среда, на шумовото замърсяване, влушаването качеството на ландшафта, както и да преодолеем социалните разходи, които проистичат от отрицателното отражение на транспорта върху човешкото здраво. Но разбира се, транспортният сектор е много важен економически сектор и неговото възстановяване е, е задължително. Съгласни сме с е, принципа мърсителята е, плаща. Не се съмнявам, че това ще доведе до възникване на по-ефикасни системи за събиране на пътните такси на системи по-ефикасни и за управлението на транспорта. Но от друга страна, мерките, които обсъждаме, не са напълно достатъчни. И те ще благодетелстват само някои държави членки в центъра на Европа, които са транзитни държави. Тези мерки не са еднакво благоприятни за всички държави членки, а най-малко благоприятни са за разположените държави членки край външните граници на Съюза. Мисля, че всичко това трябва да се оцени, да се преценят различните гледни точки и едва тогава тези мерки да бъдат предприяти господин Натра, за не, обвързаните. Господин председател, става дума за набиране на приходи от такси върху камионите. Дали трябва да се присъединим към това? Не мисля. Европейският закон се създава в Страсбург от бюрократичните фабрики тук. Но тъй като това не е футбол, хората не са информирани за това, което става. Журналистите твърдят, че Европейския съюз не засяга интересите на местните хора. Но не е така. Сега се предлага да се събират такси от тежкотоварните автомобили. И когато Европейския съюз е, събират подобни такси, ще реагират ли е, хората, като накажат Европейския съюз чрез гласуване? Не, защото хората не са информирани. Тоест, дънокоплатецът като сумнамбул ще продължи да влиза в Европа. Никой не го е грижа. Европ... Великобритания спи. Нека тогава пък да събираме данък от нещастните собственици на камиони. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към е, други изказвания. За две минути господин Грош. Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря на докладчика. Не беше лесно да се намери компромис по тези въпроси. Много от нашите колеги не са 100% доволни от резултатите, но искам да предупредя, че онези, които очакват повече, трябва да се съюзят с тези, които нищо не очакват и тогава ще доведат всичко до провал. Надявам се тези, които искат да се застъпят за интернализацията на разходите и тези, които не, ще подкрепят този компромис. <clears throat> Ние от НП сме за интернализацията на разходите за всички видове транспорт от една страна и от друга страна сме за това да се а, инвестират средствата в мобилността. Това е много важно. Не трябва да правим транспорта по-скъп. Това няма да го направи транспорта по-ефикасен. Трябва да намерим баланса между инвестиции и развитие. Още нещо много важно. Оперативната съвместимост. Ние искаме една система в Европа, която да е единна, а не да имаме 27 различни системи а, когато се пресичат границите, не би трябвало да се чака часове, за да може да се адаптират съответните технически изисквания. Това е минало. Ние се концентрираме върху екологосъобразни товарни камиони. И тук трябва да начертаем насоките за развитие. Казваме, че не е задължително това, което въвеждаме, но онези, които са за интернационализацията на разходите, не са доволни именно поради тази причина, защото това, което ние предлагаме, трябва да стане обвързващо. Какво искаме утре да имаме? 70 Извинявайте, 27 различни такси или пък трябва да чакаме появата на нови кризи, за да се обединим. Евровинетата за мен е едно подходящо решение. Господин Лайтфрид има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че в тази дискусия има един голям успех. Е, човек, който имаше успех и това е докладчика. Мисля, че наистина докладчика в това досие успя и трябваше да, да преодолее много противоречия, много трудности. Наистина, в парламента няма мнозинство за екологизация на транспорта. Това е нещо, което трябва да се преодолее. В момента, каква е ситуацията в съвета, има мнозинство от министри които, за които екологията и опазването на околната среда не е приоритет. Има мнозинство в съвета, която е за това потребителите да не получават висококачествени продукти. Как да преодолеем тази ситуация? Мисля, че постигнахме най-доброто от тази ситуация. Най-напред имаме принципа на външните разходи. Това беше трудна стъпка, голяма стъпка за преодоляване на тази съпротива. Имаме за първи път възможността да таксуваме шум, да таксуваме е, отработени газове, но въпреки това, това е само капка върху горещия камък. Успяхме да уточним, да разширим коридорите, но не успяхме да таксуваме въглеродния диоксид. И защо това не е ясно? Това са неща, които ме оставят недоволен. Но подкрепям колегите, които смятат, че трябва да гласуваме за този доклад, защото в противен случай няма да постигнем абсолютно никакъв успех. Трябва обаче да кажа, че в бъдеще очакваме по- по-големи успехи. Председателят, е, благодаря господин Лайхтфрид. Госпожа Майснер има думата за минута и половина. Да, уважаеми дами и господа, господин комисар Калас описва някои неща в Бялата книга, ка именно как си представя транспорта, как той трябва да стане още по-екологосъобразен и какви финансови източници да се използват. Евровинетата, която обсъждаме днес, е дава един път, който може да бъде продуктивен. И трябва да кажа, че това беше инициатива подета от Белгийското председателство с, два, с три много важни актьори, най-напред докладчика, които успяха да отворят врата към нови пътища. И искам и бих си пожелала по-голям успех на тази инициатива, отколкото имаме в момента. Това е един само малък компромис. Наистина, може да кажем в момента, имаме целенасочено целенасочени усилия. 15% от външните разходи трябва да се интернализират, но това е прекалено малко. Всички политици, които се занимават с транспорта, казват, че трябват повече средства за, да... за поддържането на инфраструктурните мрежи. Това е един въпрос, от който не, сме довол... не може да сме доволни. Истина е, че за бъдеще трябва да направим по-стабилна е, стъпка в тази насока. Но искаме да подкрепим компромиса. Беше трудна борба, можеше, която можеше да завърши с това да нямаме нищо на, на масата, което да обслужваме. За това смятам, че това е успех, който трябва да подкрепим. Председателят, благодаря госпожо Майснер. Господин Влашек, една минута. Важени пане председо, дами и панове. Господин председателю, госпожи и господа. Проекта на директива комисията предлага такса, свързана с замърсяването на околната среда, задръстванията и шума. Това, което тя се опитва да направи е интернализиране на външните разходи на основата на принципа замърсителят плаща. Аз го подкрепям. Той е важен принцип с оглед значението му и отражението на транспортната дейност върху околната среда и здравето на хората. Мисля, че трябва да го прилагаме по-системно на регионално, национално и европейско ниво. Това е в интерес на местните общности, които често пъти търпят вреди от тежкотоварния трафик. Като се има предвид економическата криза и натискът от страна на превозвачите, мисля, че държавите членки трябва да получат възможност да въвеждат е, мерки, нови системи е, постепенно, постъпателно. Трябва също да съществува стимул за обновяване на е, парка Тоест, таксите трябва да бъдат по-низки, когато са екологосъобразни превозните средства. Благодаря, господин Влашък. Сега госпожа Дюран за една минута. Благодаря, Благодаря господин председател. Днес ще имаме закон за една зелена система а, на транспорт. Можем ли да се потвърдим? Поздравим, питам се. Става дума дава възможност на страните членки доброволно да прилагат принципа замърсителят плаща. как може да си а, а, а, представяме, че е, с толкова малко а, такива ниски такси може да се повлияе на транспорта? От гледна точка на зелените това съвсем не е голям успех. След а, а, мелницата на съвета, не мисля, че прави много за интернализиране а, на външните разходи. Става дума за един много важен принцип. А, също както принципът а, за на предохранителност. Битката те първа трябва да се води за да можем да имаме един по-зелен транспорт, по-добър за здравето, по-добър за е, борбата с измененията на климата. Сега, благодаря госпожа Диран. Сега господин Штасен за една минута. Господин председател, предложението за евровинетата е насочено на, за, суб, за субсидии към железопътния транспорт най-вече. Е, това обаче е, е стъпка в погрешната посока. Това означава, че държавите членки няма да могат да работят ефикасно. Това означава, че таксите на километър ще се качват с е, е, изминатото разстояние. А това означава, че предприятията трябва да се подготвят за нови трудности. Това означава, че те ще плащат по-високи такси и данъци. Уважаеми е, господин председател, това не бива да се случва. Госпожа Стасен. Може ли да говорите малко по-бавно, казва председателят, защото е трудно за преводачите. Господин председател, ясно е, че Европейския парламент с това предложение поради а, унищожава а, пътния сектор. Той ще трябва да плаща повече данъци. Благодаря, председателят. Благодаря, госпожо Стасен. За две минути, господин Канчан. Благодаря, господин председателю, господин комисар, госпожо министър. Най-напред искам да поздравя е, докладчика господин Ел Хадрауи за извършената от него работа, за полагането на максимални усилия е, за сближаване на позициите. Точно това е начинът по който следва да протича обичайната процедура – е, сега има нови корелационни е, таблици е, в окончателния текст и той трябва да иде на помирителна комисия. Това ще бъде добра възможност за постигане на компромис. За съжаление, не е достатъчно детайлен текстът. Принципът замърсителят плаща е добър, подходящ и ще озелени транспорта. Но този механизъм на евровинетката, за съжаление, е частичен и нерезултатен, както и несправедлив. В период като сегашния на големи економически трудности, идеята да бъде облагана една част от економиката която носи на гърба си всички останали секторите и да бъдат е, създадени е, механизми като е, фондове за подпомагане, всичко това е прекалено сложно и много трудно за изчисляване. Трудно е да се изчисляват таксите. И смятам, че всичко това ще съставлява една неприемлива санкция за териториалното економическо единство на Европа, както и неприемлива санкция за по-периферно разположените региони и страни. Този начин а, на третиране на а, транспорта и неговите разходи и а, транспортните потоци а, е несправедлив. В бъдеще системите на таксуване ще бъдат а, променени. Казвам ми се, че а, някои държави членки а, ще променят системите си на таксуване в бъдеще, но освен това тези системи могат да попаднат и в други ръце би трябвало да се намалят е, таксите, е, които, е, с които се облагат товарните превози, иначе сме далеч от успеха. Благодаря, госпожа Аяла. Извинявайте, господин председател. повикаха ме навън за малко. Преди всичко, искам да поздравя господин Алкадрауи за неговото постоянство, за неговата опоритост. Аз му обясних, че периферните страни имат специален интерес към този скандал на липса на пътни альтернативи. Дори сега и аз използвам присъствието на комисаря Калас, за да кажа, че евровинетката сега налага допълнителни такси върху превозвачите. Но в периферните райони и на, в източна и в южната част на Европа това ще създаде допълнителни проблеми. госпожа Диоран а, го каза. Видяхме кризата с а, испанските краставици поради несправедливи обвинения нанесе тежък удар на редица испански производители. И именно поради тези няколко цента на хиляди километри ще бъдат засегнати производителите и превозвачите. Не, господин Алкадрауи. Още от самото начало, когато получихме първите сведения за това, което се готви, за увеличаване на таксите в тежкотоварния трафик, ни беше ясно на къде вървят нещата. Аз бих била готова да се съглася на жертви, ако това би решило проблемите, би решило задръстванията по пътищата. Но в момента не се мисли за някакво преодоляване чрез економически мерки. Или пък ако имаше възможност да се намали шума, друга форма ушумяването е друга форма на замърсяването, на която няма альтернатива. Испанските социалисти се чувстват задължени да гласуват срещу този доклад. Благодаря, госпожо Аяла. А сега госпожа Гризбек. Благодаря. Общия тон на нашите дискусии ме кара да кажа най-сетне и все пак малко жалко. Най-сетне, защото след дълги дискусии стигнахме до компромиси, защото принципът замърсителят плаща наистина се оформя в това досие. А малко жалко, тъй като много са сложни е, проблемите в публичните финанси на държавите членки, но въпреки това трябваше да направим всичко, за да се инвестират приходите в изпълнение е, на приоритетни проекти, например трансевропейски европейските мрежи. Господин Калас и комисията трябва да следят много отблизо развитието. Това е съгласие в минимален размер за намаляване на, задръстванията. Почива целият доклад върху понятието пикови периоди, но за съжаление не се прави достатъчно за разтоварване на пътищата. И освен това, от 2012 година Предвиждаме възможност за освобождаване. Това е за съжаляване. И тук госпожа, господин Калас и комисията трябва да играят ключова роля. Това е малък компромис, малка стъпка, но все пак стъпка. За това ще гласуваме за нея. Благодаря, госпожо Гризбек. Господин Чернески за една минута. Благодаря. Госпожа Раденберга каза, че е, става дума за важни стъпки от страна на държавите членки. Може би не са споменати имената, но би било важно да имаме списъка на тези държави. Благодаря на докладчика за тази добра работа. Но въпреки това трябва да се спре на някои е, противоречиви въпроси. Например, таксите за товарните камиони и шпедитори, шпедиторите. В, в криза сме и тези въпроси не бива да се подминават. Това е дилема. Има и други проекти, насочени към маргинални групи. И това е трудно. Трудно е за целия транспортен бранш. И това трябва да се разбере. Европейския съюз поема е, тази своя инициатива. Темата е доста противоречива. Благодаря, председателят. Благодаря. Е, господин Крамер за една минута. Господин председател, уважаеми дами и господа, транспорта в Европа е ефтина, когато стане екологосъобразен, ще стане много скъп. Имаме нелоялна конкуренция и данъчните облаги, които, облегчения, които ще получат товарните камиони, няма да бъдат намалени. Е, една лека кола е 60 пъти по-вредна от един камион, но не плаща 60 пъти повече. За всеки километър, всеки локомотив, е, независимо какво вози, трябва да плаща железопътна такса пътния транспорт. Там е, таксите са, така да се каже, доброволни. Те въжат главно за магистралите, а за товарните камиони въжат е, за камиони над тегло 3,5 тона. Това всичко натоварва нашата околна среда. Знаем, че мобилността е много важна и е необходима, за да опазим климата. Ние, зелените, искаме да се застъпим за опазването на климата и да поощряваме мобилността. За това ни трябва добра конкурентоспособност. И евровинетата е една малка стъпка в тази, към тази цел. Председателят, благодаря. Благодаря, господин председател. Транспорт е особено важен за економиката. Ако налагаме допълнителни такси в цяла Европа, това ще усети потребителя. Ние нямаме мрежа от пътища с такси. Ние сме изправени в такъв случай пред нелоялна конкуренция от все повече външни тежкотоварни превозвачи, които нищо не плащат, за да използват нашите, на, нашите пътища, но ние плащаме и затова сме в неблагоприятно положение. Но Великобритания не може да въведе такси само за чуждите камиони. Ако по този път се продължава, всяка наш, всеки наш опит да накараме чуждите камиони да плащат, ще бъде непряк непряк е, данък, който комисията, който комисията ще се противопостави. Това е един е, скрит начин за въвеждане на непряко е, данъчно облагане, срещу което трябва да се гласува. Благодаря, господин Бафтон. Сега за минута и половина госпожа Девейрак. Благодаря, господин председател. В тази стратегия за 2020 година Европейският съюз си е поставил за цел нашия транспорт да стане по-съвременен, на економиката по-зелена. Всички европейски институции застават за тази цел, включително почти всички държави членки и почти всички членове на нашия парламент. В този контекст може да се съжалява, че от 2008 на сетне повечето държави членки се опитват новия проект на директивата за евровинетка да го лишат от съдържание съдържание и да го блокират. Искам да благодаря за настойчивостта на нашия докладчик, е, да благодаря на господин Ел Хадрауи. Благодарение на тази устойчивост на докладчика и на неговите контрадокладчици най-сетне разполагаме с компромис. Естествено, този текст не е така амбициозен, както първоначалния проект, но за първ път ще позволи осъществяване на принципа замърсителят плаща и да се интернет визират да се увътрешнят външните разходи, като например тези свързани с въглеродния двуокис. Това не е само такса, а начин за подобряване транспорта в Европа. Държавите членки имат стимули е, да инвестират събраните пари в модернизация на транспорта. Конкретни е, стъпки напред са направени във връзка е, с е, новите системи за таксуване, както и за въвеждане на по-малко замърсяващи системи е, на придвижване. Надявам се искрено, че ще успеем да приемем този е, компромис, който ни се предлага на второ четене и така да създадем възможности за по-устойчива транспортна политика. Благодаря, госпожо, сега за минута и половина господин Парни. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Ще изразя нашето задоволство. В края на краищата принципът по замърсителят плаща ще влезе в сила. Евровинетката е, ще отрази ушумяването и замърсяването на въздуха. Трябва да се поздрави докладчикът за неговата упоритост. Ние изразяваме нашето желание принципът замърсителят плаща да бъде включен в ценообразуването на пътния транспорт. Но нека бъдем бдителни след три години преговори между институциите се оказа трудно да бъдат убедени някои страни членки. Някои страни просто действат като протекционистка, имат протекционистка политика по отношение на своите превозвачи. Да бъдем бдителни и за други. Да не, би, да не отидат приходите наистина за инфраструктура и за подобряване на условията за транспорт. Но позволете ми също да изразя едно съжаление във връзка с този компромис. Задължителният принцип, задължителността на принципът замърителят плаща не остана в текста. Той сега е доброволен. Още един път ще поздравя докладчика господин Елка Драуи, господин комисар. Европейската комисия още един път загуби в битката с националният егоизъм. Благодаря. Сега на господин Шмид давам думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Това е труден въпрос, трудно досие. Много колеги вече подчертаха им, че държавите членки трябва да се застъпят повече за опазване на околната среда. Правителствата е, трябва да положат усилия за да спазват нормите, които въвеждаме. Е, не е правилно спедиторите да плащат, а с тези средства, да, тези средства да не бъдат инвестирани в решаване на проблемите. Важно е да предотвратим е, факта тези е, такси, тези данъци да, да не са просто нов вид данък, а да бъдат използвани разумно. Те трябва да бъдат използвани за намаляване на въглеродните емисии, трябва да бъдат използвани за борбата против климатичните промени. Благодаря. Благодаря на Хершмит, казва председателят. Господин Вандален има думата за една минута. Благодаря, господин председател. С решението за евровинетата Европа прави правилна стъпка в прилагането на принципа замърсителя плаща в пътния сектор. Таксите за шумозамърсяването и въздухозамърсяването се предават по-нататък върху предприятията. Мисля, че е разумно да погледнем тези планове. Планове трябва да плащаме за мобилността, защото а, плановете, които имахме преди, преди, могат да бъдат обвързани с днешното предложение. Хубаво е да вземем предвид и разходите на другите транспортни носители. Например, корабоплаването това не е единствения сектор, който страда в момента. Ясно е, че селското стопанство също има проблеми, но мисля, че сме направили правилната стъпка в правилната посока. Господин Деграндис има думата за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Не е случайно, че Испания, Италия, Гърция, Ирландия и Португалия – имат общи съмнения, свързани с евровинетката. Всички те са периферни страни. И ние знаем, че ще плащаме тази такса, която ще се събира от географски централно разположените европейски държави евровинетката е израз на е, фундаментално противоречие. Много са слаби аргументите за нейното въвеждане. Естествено, вътрешняването на външните разходи е добра идея, но няма да преодолеем задръстванията, като само наказваме тежкотоварните автомобили, без да прилагаме същите мерки към частните автомобили. Е, също така е, принципът замърсителят плаща ще се прилага с очевидна дискриминация. Е, е, първоначално евровинетката се възприемаше като средство за финансиране на инфраструктурата, но сега само 15% ще отиват за е, финансиране на инфраструктурата и то няма да е задължително, а ще бъде препоръчително в крайна сметка държавите членки ще се водят от своите интереси за необходимата им инфраструктура и в никакъв случай не правим услуга на шосейния превоз на стоки, което е най-важният начин за превоз на стоки във вътрешния пазар. Това е жестоката истина в днешната криза. Европейската конкурентоспособност не може да си позволи подобен експеримент, който ще натовари още повече с разходи европейските превозвачи. Продоволствената криза, освен това, е, напоследък е, се стовари несправедливо е, върху испанските производители. И същите хора платиха. Това са същите хора, които ще плащат за евровинетката. Затова испанската делегация в ЕНП ще гласува против. Благодаря. Сега господин Данелис. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Принципът на който почива тази директива, а именно интернализиране на външните разходи, е много важен и в символичен, и в практически смисъл. По този начин се създават рамки, които дават възможност да се прилага принципът на замърсителят плаща, като същевременно се облегчи задръстването по европейските пътища. Не трябва да забравяме, че мнозина имат опасения по отношение на прилагането на този принцип и това, че периферните райони ще бъдат в по-неблагоприятно положение. Но а, тези а, такси трябва да се прилагат а, по един постъпателен начин, за да може постепенно да се обнови европейският автомобилен парк. ако системата се предлага, прилага последователно и прозрачно във всички страни членки, тези проблеми ще бъдат преодолени. Важен е и проблема за това за какво ще се използват набраните средства. Благодаря, господин председател. А тази директива, както знаем, е компром, ком, компромис, но тя е добър компромис. Добър компромис е, защото компромисът е в интерес на двете страни. От една страна от нея печелят транспортните предприятия, от друга страна гражданите, които страдат от замърсяване на въздуха и шумозамърсяването. Какво е важното? Важното е средствата, приходите от таксите да се инвестират в разширяването на инфраструктурата. Това е добро за економиката и добро за бъдещата. На второ място искаме един, единство на инкасото, с което ще се намалят съдръстванията по пътищата. Това ще даде възможност на държавите членки свободата да налага такси върху върху е, замърсяването с шум, замърсяването на въздуха и върху въглеродните емисии, който плаща по-тихи и по-екологосъобразни превозни средства, той ще пести. Това е извода. По този начин ще се намалят задръстванията, а автопарка ще се обнови. По принцип, в преговорите не можаха да бъдат удовлетворени всички желания, но положителните резултати, които можахме да прокараме с преговорите и с подкрепата на парламента, трябва да доведат до положителните ефекти, които всички ние желаем. Надявам се прилагането на директивата да не е прекалено бюрократично, защото това би довело до неуспех на цялото начинание. Благодаря. Благодаря, господин Перкер, госпожа Тикал. Една минута. Благодаря. Събирането на такси а, за външните разходи позволява на държавите членки да използват постъпленията за развитие на пътната си мрежа или е, да усъвременят е, някои участъци от тази мрежа. Е, както и да насочват постъпления към а, части на своята пътна мрежа, които не са част от европейските а, транспортни коридори. Ние не подкрепяме а, такова събиране на такси. А, с издигането на такива бариери а, не е редно да въвеждаме дискриминация на а, превозвачите на основата на тяхното гражданство. Но а, член 7К позволява а, да се а, плаща е, обещетение е, за събираните такси е, на собствените превозвачи, което ще доведе до изкривяване на конкуренцията тези такси могат да не се използват за инфраструктурата, а да бъдат използвани за създаване на по-безопасни паркинги, например. Благодаря. Сега спонтанни изказвания. Господин Фиданца, една минута. Благодаря, господин председател, Колеги, ние всички разбираме необходимостта превозът на стоки да стане по-устойчив. Това може да стане чрез инвестиции в инфраструктурата и чрез обновяване на парка. Евровинетката е въплъщение на принципа замърсителят плаща. Но е, тя поставя в много неблагоприятно положение някои държави членки в сравнение с други. Системата не е справедлива е, поради ефекта си върху е, транспорта, е, който се извършва от малки и средни предприятия и освен това от някои държави членки няма достатъчно задължителни правила за използването на постъпленията, което означава, че не е задължително те да бъдат насочени към цели полезни за околната среда. Ще има малко положителни резултати, Не мисля, че това, което правим е удовлетворително. И не мисля, че е, процедурата за помирение е, ще е, бъде най-добрия начин да решим все още нерешените въпроси. Благодаря. Предлаганата директива вероятно е последната сламка, която ще приключи бръбнака на тежкотоварният превоз като бизнес в Великобритания. В последните три години с 8% намаля този трафик. 20% от вътрешният трафик загубихме в ръцете на отиде на чуждестранни превозвачи. Тези, които използват чуждестранните камиони, плащат ниски такси в своите страни, заземат се по-голяма част от тежкотварните превози в Великобритания. Това не е лоялна конкуренция. Нашите, е, нашият пътен данък е много по-висок, е, цената на горивото е по-висока. А чужите превозвачи е, с огромни резервари, хиляди литри, внасят гориво от другаде. И а, натоварването върху британските превозвачи ще бъде вероятно фатално, което ще донесе тази директива. Сега господин Дорфман за една минута. Господин председател, ясно е, че вътрешния пазар е голям успех, голямо достижение на нашия Европейски съюз. Но <clears throat> аз самия също е, живея на един, до един път, където карат е, високотоварни, където се движат високотоварни камиони. И Искам да кажа, че е право на гражданите да бъдат запазени от тези негативни влияния на този товарен транспорт. Мисля, че това е наистина стъпка в правилната посока. Трябва да имаме модер, модерни транспортни средства, трябва да има намаляване на шума. Положително е, че в планинските области има по-високи, ще има надбавки. Мисля, че това е добре. Хубаво е, че се прилага принципа на доброволността, т.е. държавите членки, които са против евровинетката, няма нужда да я прилагат. Това мисля, че това мисля, че е добре. Благодаря. Благодаря, господин Торфман. Господин Келев. Good е, morning, благодаря. Мисля, че общата насоченост на проекта е положителна, защото ние живеем в Европа и трябва по всякакъв начин да преодоляваме предизвикателствата. Трябва по всякакви начини да се противопоставяме на замърсяването. Предложенията за тежкотоварните автомобили са смислени, събирането на такси и прочи. Особено трябва да наблегнем на е, разработването на технология, която да спомага за създаването на двигатели и прочие части, които използват все по-малко гориво за изминаване на по-дълго разстояние. Това е сфера, в която са необходими много научни изследвания, много постижения може да има и то не само за тъжкотоварните автомобили, но въобще за превозните средства. Това не е споменато и не се утвърждава. Мисля, че научните изследвания не са достатъчни в тази сфера. Благодаря. La palabra por un minuto el señor Ena. Благодаря, господин председател. Накрая да поставим въпроса за решаването на въпрос за евровинетката. Това е добра новина за всички европейци. Но много далеко сме още от компенсирането на цената, която носим този транспорт. Замърсяване, шум, като живея в град, където минават хиляди тежкотоварни а, возила, трябва да ви уверя, че това е така. И още нещо, което не е решено. Това са ужасните условия на труд за шофьорите, ниските им заплати, ниската сигурност. Не е преувеличено да говорим за робите на пътя. Трябва да се използват железопътния транспорт, речния транспорт, морския транспорт, който ще помогне на целия Европейски съюз. Необходимо е да налагаме таксите разумно, за да не плащат потребителите, а големите собственици на тежкотоварни превозни фирми. Благодаря. И с това, за да приключим по тази точка давам думата на комисарят Калас. Благодаря. Почитаеми евродепутати, господин председателю, благодаря за вашите коментари. Ще направя някои бележки. Първо, евровинетката не е европейски данък. Това трябва да е съвсем ясно. Е, всъщност е, лошо я наричаме. Обратно, това е директива, която ограничава и регулира а, е, националните такси. Имаме 22 държави, които налагат различни такси. А, те въжат за всички, и за тежкотоварните автомобили, и за частните автомобили, така че всички потребители от различни страни плащат тези такси, ако използват мрежата. Второ, моля ви да приемете компромиса. Той е много по-огромен и сложен, отколкото изглежда. Зад него се крият две продължаващи битки. Първо, битката за принципа. Кой и за какво трябва да плаща, когато се използва инфраструктурата? Тук а, действията ни са в правилна посока. Потребителят, ползвателят плаща, както и а, замърсителят. Но втората битка и тя е много по-ужесточена, е, е конфликтът между страните, е, в които има е, транзитен тежкотоварен трафик и които се стремят към максимална гъвкавост, за да решат проблемите на инфраструктурата си и да споделят своята тежест, бремето, което лежи върху техните плещи с дънакоплаците. Защото трябва да има подялба с дънакоплаците и всички ползователи. Не може да има дискриминация. Има група страни, които са много ужесточено строени против тази идея за такова споделяне на бремето. Те се изказаха и по време на нашия дебат. На 15 13 октомври, ще припомня, съвета бе постигнато съгласие по политически компромис. Съвсем близо бяхме до блокиращо мълцинство. И битката продължава тук е, господин Ван Ромпой е, свърши невероятна работа за стигане до този компромис е, и за изготвяне на добри предложения той да може да бъде постигнат. За това аз искрено ви призовавам, моля, подкрепете компромиса. Като че ли е, има много детайли, които не са достатъчно удовлетворителни, не са доволни от тях различни кръгове от е, хора, но говорим е, за една голяма стъпка, която се каним да предприемем от години. Сега е време да я направим. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Давам думата на Енике Дьори от съвет. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички вас за този ценен дебат. Както комисарят посочи, това е един компромис. И въпреки многото трудности, въпреки разгорещените спорове, стигнахме до резултат, който аз мисля, че е истински успех – Благодарна съм за, на онези, които говориха положително за работата на унгарското председателство. Става дума за едно търсене на равновесие. Равновесие между економическата устойчивост и човешките и екологични фактори. Не бих казала, че околната среда няма значение за съвета. Иначе изобщо не бихме приемали подобна директива. Спомена се за различията между централните и периферните страни. Този въпрос беше обсъждан в съвета. Питахме се как да се помогне на периферните страни. И по този начин, чрез разговори и преговори, успяхме да постигнем квалифицирано мнозинство при гласуването в съвета. Може би това е само капка в морето, но надявам се, че това е много важна първа крачка в правилната посока за интернализиране на външните разходи, за да може да се насочат получените приходи в транспортния сектор. Като всеки компромис, и този не е съвършен. Сигурна съм, че ще имаме възможност да подобрим този законодателен акт в бъдеще. Какви са въпросите, които искам да спомена накратко? Първо, това е използването на събраните приходи. Прави се препоръка до страните членки как да използват събраните средства. Препоръчва се най-малко, най-малко 15%, както госпожа Майснер посочи, да бъде използвана за финансиране на трансевропейските мрежи. Това решение е също един добър компромис. Може би и то е само първа крачка, но и тази крачка е в правилна посока. Втория въпрос, повдигнат от господин Старкс. Това е за цената на задръстванията в транспорта. Споразумението третира и този въпрос, защото дава възможност на страните членки да въвеждат диференцирани такси в зависимост от мястото и времето. Страните членки ще имат възможност да събират по-високи такси в пиковите часове, когато задръстванията са големи. Създаването на подобни условия и събирането на подобни такси също е едно възможно решение. Ако вземем предвид само замърсяването, механизма на диференцираните такси също може да помогне за намаляване на задръстването по европейските пътища. И накрая един въпрос, споменат от госпожа Лихтенбергер – На 14 декември тази година е, съветът стигна до окончателно решение на първо четене да се включи в директивата текст, който да бъде едно политическо послание до гражданите на Европа. И за това включихме за возилата от категория 1, 2 и 3 възможността за допълнителни такси, когато става дума за планински райони. Това е така, защото таксите ще бъдат приложими за тях в един по-късен етап след влизането на директивата в сила. Колкото до обновяването на автомобилният парк, трябва да се, предвиди, да се предвидят мерки за возилата категория 5 и 6, които са най-малко замърсяващи. Господин председател, дами и господа, днешният дебат ясно показа, че директивата за евровинетката е положителна и важна крачка в помощ на транспортният отрасъл. предприятите мерки са важни по същество, но те имат и символично значение. За първи път, както мнозина от вас споменаха, се прилага на практика принципът за мърсителят плаща. Всички бихме искали да се интернализират външните разходи за всички видове транспорт. И за това ние сме удовлетворени, че успяхме да сключим споразумение, да се споразумеем с Европейският парламент и се надяваме, че чрез предпредите мерки ще се повиши економическата ефективност и ще се намали отрицателното въздействие на пътния транспорт върху околната среда. Ще спечелят гражданите на Европа. Благодаря, госпожо председател. А сега бих искал да дам думата на бащата на отрочето, господин Алкадрауи. Благодаря. Господин председател, най-напред искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха. Благодаря също на онези, които споделиха своите коментари, макар и да изразиха несъгласие. Транспортът генерира разходи. Разходи за инфраструктурата, но също така разходи, свързани с задръстванията, с отделянето на вещества във въздуха. С тази директива създаваме рамка, уредба, която позволява на държавите членки да прилагат принципа замърсителят плаща. И така ще има постъпления, които ще позволят и допълнителни инвестиции в самия транспортен отрасъл. Това е добре за нашето общество, за повишаването на ефективността на този отрасъл, както и за повече равенство между различните видове превоз. В уводните си думи казах, че бе много трудно постигането на този компромис. В бялата си книга комисията е изразила желание за увътрешняване на външните е, разходи, е, което да е задължително е, до, към 2020 година. Надяваме се, че ще има достатъчно подкрепа от страна на Европейския парламент за тази директива, така че да докажем, че Европа може да взема решения добри за нейните граждани. Надявам се също, че е, някои страни наистина ще се възползват от тази нова възможност и когато е, се постигнат добри резултати, все още колебаещите се ще могат да бъдат убедени. Е, така, драги колеги, можем да постигнем напредък по въпроса. Европейската комисия все още има да изпълни доста задачи в предстоящите е, години. Е, ще видим дали не трябва да се направи задължително вътрешняването на външните разходи и да се приложи този механизъм към други видове превоз. Но във всеки случай тук правим първа крачка в правилната посока. Благодаря, е, господин Нахадрауи. За няколко минути прекъсваме заседанието, след което ще преминем към гласуване.